Apologies for this delay. Искам да ви се извина за закъснението. Има още социалисти тук в залата. Така че можем да почакаме още няколко минутки и след това да продължим. Okay, I think we've waited. Така, мисля, че достатъчно чакахме и трябва да започнем. Аз председателствам, защото всъщност съм най-дълго най-отдавнащия член на, на тази комисия, но ще бъда много кратък и няма да се да много дълго на председателското място. Целта е да избереме председател и заместник председатели на комисията. А сега просто бих искал да ви попитам, има ли някакво предложение за председател на комисията? Да. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да предложа господин Волф Клинц господин Клинц е предложен. Има ли други предложения за председател на комисията? Then I would simply... Mr. Klintz, do you... Господин Клинц, съгласен ли сте да станете председател на тази комисия? А, тогава... I was about to say I would simply like you to исках, исках да кажа, че е, ще ви поздравявам и че сте избран чрез акламация, а те е спонтанно избухнаха, така че господин Клин, заповядайте на председателското място. Скъпи колеги, уважаеми дами и господа, пристъпваме към избор на четири заместник-председатели и първо искам да попитам представителя на Европейската народна партия, господин Пансиньоре, е, кой предлага той от неговата политическа група. Благодаря, господин председател. Моята парламентарна група предлага колегата Иванова за заместник-председател. Uh, it didn't work. Are you ready to uh, accept the nomination for the political group? You are? Are there any other candidates? Има ли други кандидати? Съгласни ли сте? Е, дали сте подписали декларация за интереси? Да. Добре. В такъв случай ви предлагам да изберем госпожа Иванова и чрез ръкопляскани. So, congratulations, Mrs. Поздравления, госпожа Иванова. Вие сте първи заместник е, председател. Седнете до мен, ако обичате. We come now to, uh, the nomination and... Сега ще минеме към избор на втори заместник председател. Стив Хюкс, моля ти се, кажи от името на социалистите. Биска искала да предложа госпожа Якън Сори. Ето, госпожа, госпожа, да, госпожа. Приемате ли това предложение? Декларирали ли сте финансовите си интереси? Да, чудесно. Има ли други кандидатури? Има ли други кандидатури? Очевидно не, така че ръкопляскаме. So, congratulations, you are Вие сте втората заместник-председателка на нашата комисия. и се надявам, че в хода на работата ще се науча да произнасям името ви както трябва. А сега минаваме към избора, към предлагане кандидатурата на трети заместник председател, господин. А, зелените, може ли да посочите кандидатура? Бих искала да, да предложа колегата Паскал Конфа, който мисля, че ще бъде много качествен член на тази комисия. Готов ли сте, господин? Е, декларирали ли сте си финансовите интереси? Има ли други предложения? Няма. Така че ви приканвам да ръкопляскаме, като по този начин назначим Паскал Конфа който е четвъртия заместник председател. Четвъртия Николас Хундис. Благодаря ви, господин председател. И аз ви поздравявам и предлагам Михаил, Михаил Портас за четвърти заместник председател. Той до вас ли е седнал? Да. Има ли други предложения? Подписал съм декларация. Има ли други е, предложения? Очевидно не. Така че нека да ръкопляскаме на четвъртия заместник председател на настоящата комисия. So, you know, this is, this is a... Знаете, че това е така. Едно официално заседание. Бих искал първо да ви благодаря за това, че ме посочихте за председател. Аз ще се опитам с под помощта на четиримата умни, разумни и мъдри председатели и с целия секретариат да е, работиме успешно. Първото заседание на координатори ще бъде в Страсбург, вторник от 5.30 до 6.30, така че много моля всички политически групи между, междувременно да са посочили координаторите си, за да можем да проведем първото си заседание. Там ще е, обсъдиме работната програма и следващите крат, крат, мерки, които ще предприятиме. А на 4 ноември в 10 часа сутринта до 10, от 10 до 12.30 ще се съседи, състои нашето първо заседание в пълен състав. И сега трябва да направя едно съобщение. Днес е, има открита, открито заседание на координаторите в 11 часа а АСП в другата сграда на, на третия етаж, зала Е2, там ще бъде комисара Макриви в 11 часа. Благодаря ви много и ще се видим в Страсбург. All right. Sorry. Извинете, просто. Тук що ми казаха, че Роберт Гъбълс иска да вземе думата. Така че имаме време, нека му дадем думата. Господин председател, Най-напред е, бих е, искал да поздравя от ваше име и от мое име заместник председателите, обаче по дневен ред имаме пета точка – разни. И затова смятам, че все пак трябва да посветим първото заседание на тази специална комисия на кратък размисъл върху работната програма. Е, в този дом администрацията работи чудесно и винаги ни подготвя всичко. И, и имам чувството, че администрацията ни е раздала документи и вие фигурирате като председател преди да сте избран. Браво! Ние сме изготвили работна програма за всички следващи месеци и е, все пак е посочено, че е, тази програма е само указание, за да се улесни работата на координаторите. Надявам се, че някой администратор вече не се е заел да пише окончателните доклади на нашата специална комисия. И като така бих искал да наблегна от името на моята група върху необходимостта дълбоко да помислим върху насоките, които искаме да придадем на работата на тази специална комисия. Аз имам 10 годишен опит в Европейския парламент. Аз съм е, бил член на четири специални комисии. Даже съм имал честа да председателствам една от тях. И затова знам как работи къщата. И основната опасност, която ни дебне, е да въведем един прекрасен доклад, който да литне от само себе си и това да бъде доклада за економическата, финансовата и е, социална е, криза. Вече десетки доклади са, е, сътворени от парламента и е, в крайна сметка ние трябва да стигнем до някакви заключения, които да се отразят в законодателната ни работа, защото ние сме първо и основно законодатели. Поради тази причина лично искам да ви предложа да помислим поне веднъж на друга форма на организация на нашата работа. Естествено, че ще имаме докладчичка, ще имаме и други колеги, които ще направят е, предложения, но ако искаме предложенията ни да излезат извън стените на този дом, мисля, че трябва да включим в нашата работа университети. Искам да напомня на заинтересованите страни, че преди десетина години Американския конгрес също създаде специална комисия между Сената и Камерата на представители и е, приобщи научни работници към тяхната работа. И в край на краищата произлезе доклада Мелц, този доклад Мелц имаше световен отзвук и всички международни финансови институции е, трябваше да прочетат доклада Мелц, е, именно защото е, те не се бяха задоволили с един чисто политически доклад. Аз лично съм политик и не плюя върху политиците, но знам, че нашите предложения могат е, да е, бъдат е, сложени в някои чекмедже, ако не работим достатъчно сериозно, затова и предложението ми. Не очаквам отговор сега, но може би в последствие трябва да обсъдим предложението заедно с координаторите до година да включим в нашата работа три университети, които също да, е, от които да почерпим вдъхновение в работата си. Благодаря, господин Гебел, за това, което казахте и предложихте. Мога да ви уверя, че ние в действителност ще положим усилия да включим всички онези в нашата работа, които ще спомогнат за постигане на добри резултати, които след това да намерят съответното признание. Няма смисъл да се изготвя доклад, който след това да изчезне някъде и да няма въздействие. Тази специална комисия в крайна сметка не е, е създадена като такава. Е, случайно, всъщност тя надхвърля рамката на нормалните комисии, като ЕКОН и други. Тя има специфични задачи, различни от тези на обичайните комисии. Аз напълно съм съгласен с вас. Мисля, че ще трябва да привлечем най-добрите, ако така мога да се изразя, и действителност да намерим решения за въпроси, които трябва да подложим на проучване. Това, което беше изготвено до сега, наистина е индикативна програма, суров проект е, и в дискусия с е, е, координаторите, докладчиците, тези неща ще бъдат задълбочени и допълнени. Виждам, че има още едно изказване. Господин Морис, моля. Господин Бургезио. Благодаря, господин председател. Естествено, аз сериозно се отнасям към казаното от колегата Гебелс и искам да насоча вниманието на членовете на ръководството на комисията към съществуващия шанс ние наистина да привлечем а, учени от достатъчен мащаб и то може би по-малко, отколкото ние сме предвидели. Благодаря, монсеньоре. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да подкрепа казаното от колегата от Люксембург, от господин Гъгълс. Убеден съм, че наистина е необходимо. Какво? Немска. Ние. А... Не, е немски, а е италиански. А... Но тази криза е трудна. И според мене все още не е достатъчно добре анализирана. Да, става дума за финансова и економическа криза, но ако не, не вземе мерки, тя ще се превърне в е, огромна криза на заетостта и е, очите на целия свят са обърнати към нас, така че нашето решение и нашето... Ние трябва да, да намериме някакво задоволително решение. Так, имам чувство, че е, до сега като че ли изтръсвахме трохите под килима, но ако искаме наистина да свършиме работа, трябва да е, отвърнеме килима и да изметеме. Така че, господин председател, мисля, че разполагате с добър екип да намерите наистина добри решения на въпросите. Благодаря, господин Монсеньор Оли Шмидт. Uh, Благодаря ви, господин председател. Вие дречен е, се очудвате, че групата АЛДЕ също подкрепя това предложение. Аз обаче не съм съгласен е, с колегата Роберт Гьобелс, мой добър приятел. Не за първ път. Не за първ път се случва това, но все пак е, трябва да приемем, че имаме доста работа. Доста работа сме свършили, но ти каза нещо, може би е, е въпрос на превод, че много доклади са свършили в буклука. Не съм съгласен, особено е, в економическия съвет. Всъщност ние свършихме доста различно законодателство. Ние приехме доста е, законодателство. Добре, де превода е грешен, но все пак, господин председател, мисля, че можем да почакаме до понеделник, за да научим повече подробности за следващата година и за следващите месеци. Frau Ulfskog. Eh, tack så mycket för ordet. Eh, jag talar... Ehm, jag vill först gratulera ordföranden och alla de övriga ordförandena till uppdraget. Искам да ви поздравя с вашето избиране и освен това смятам, както посочи председателя в встъпителните си думи, че има големи очаквания към нас и към нашата работа. И смятам също, че нашата комисия трябва скоро да направи качествено предложение. Но, от друга страна, постоянната комисия в парламента, по-скоро постоянните комисии в парламента, естествено също се занимават с тази тема и ние трябва да си сътрудничим с тях – и в тази комисия също се разглеждат финансови и економически въпроси, кризата с заетостта, кризата в производствените технологии и много често липсва дългосрочен подход за работа. И аз мисля, че тук става дума и за социални въпроси и трябва да се опитаме да работим съвместно. Също така от е, този аспект е, ние ще трябва да осветляваме проблемите и да не се концентрираме само върху економическите въпроси. Благодаря. Благодаря. Едно мога да посоча. Ние вече провеждаме първата дискусия в нашата комисия. От изказванията правя извода, че в действителност съществува голям интерес да се работи. За мен това е много положително, радвам се за това и можете да бъдете сигурни, че всички ще имате възможност да изложите вашите представи и виждания. Днес обаче ще помоля изказванията да бъдат не по-дълги от една минута, защото а, ние а, просто ще надхвърлим предвидената времена рамка. Има редица желания за изказване. А, господин Гиголд, след това Перванш Берес, след това Паскал Конфин, сеньор Портас, Коли Канал, Вики Фолт и колегата Пашка. И господин Томас Ман с което за днес искам да изчерпя списъка на изказващите се, е, защото в противен случай до 11 часа няма да успеем да приключим господин Гигот. Аз мисля, че нашия колега от Люксембург направи много конструктивно предложение. Той каза, ние трябва да имаме общ интерес, е, възможно най-много да издигнем профила на тази комисия. Според мен е ясно, че това ще ни даде възможност да привлечем ключови експерти по тези въпроси. Разбира се, трябва да имаме предвид, е, че възгледите по економическите въпроси по кризата е, са плуралистични. Но и някои членове на самата комисия е, вече придават по-висок профил е, на самата комисия, но така или иначе предложението е конструктивно и аз го подкрепям. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да ви поздравя за избора, за вас. За нас наистина ще е удоволствие да работиме с вас в качеството си на председател на комисията. Администрацията, знаете, ни, ни е подготвила известни документи, но мисля, че на 4 ноември, на първото ни заседание, ще трябва да разгледаме каква ще бъде бъдещата динамика на нашите обсъждания, преди да навлеземе в съществото на работата. Аз ние разговаряхме така в личен план, но аз също мисля, че не, не, не, не, би, било, не би било лошо наистина да привлечеме някои известни учени, експерти, освен примерно тези търгове, които провеждаме за подадени теми, където трябва някой да ни помага, но, но просто да имаме един екип, който да може да провежда анализи от и това да са външни хора, това може би не е така практика в постоянните законодателни комисии, но тази комисия е специална комисия и тя всъщност ще трябва да произведе един доклад, който да бъде един постоянен доклад за цялата дейност на комисията. И трябва, разбира се, цялата структура да бъде много прозрачна и всеки да може да даде своя принос. Благодаря, Перванш. Както винаги, правиш полезни предложения. Мисля, че наистина ще можем а, да съчетаме това, което каза ти, това, което каза Робърт и колегата Шмидт, може би не, не е дочул правилно предложението. Господин Конфен. Две кратки забележки. Начина по който изглежда организирана работата възпроизвежда е, разделението финанси, економически и социални въпроси. Обикновено това разделение се прави системно и аз подкрепям това, което вече беше казано, че в тази специална комисия трябва да направим такмо обратното. Така че ако остане един първи панел по финансовата криза, не значи, че всички, които ще изслушаме, ще бъдат само само финансисти, инвестиционни е, банки, Централна банка или агенции по е, кредитен рейтинг. Тък му обратно трябва социолози да говорят е, по финансите или специалисти по околната среда да говорят примерно за неравенството. Именно това ще бъде вертикален подход, който ще ни промени подхода спрямо законодателната комисия. Благодаря. Мисля, че предложението в предварителния работен документ има единствено за цел да гарантира ние да имаме един и същ подход, какво всъщност се е случило и как по-нататък ще се работи. Мисля, че специалната комисия не на последно място беше основана за това, защото е, освен е, чисто финансовия пазар, тя има други задачи, надхвърлящи тази рамка. Ние ще се опитаме е, да включим всички тези теми и мисля, че днес е, можем само да отбележим е, какви са отделните предложения. Следващият кандидат е нашият е, британски колега, е, не е господин Потас преди това. Ще бъда много кратък. Е, мисля, че предложението на социалистите наистина е добро. Струва ми се, че конфа, предложението на конфа всъщност, всъщност създавани нови работни процедури, в които експертизата ще идва от най-различни посоки и ще се обогатява. Мисля, че точно това ни е необходимо. Е, тази комисия ще трябва да провежда много изслушвания трябва да има а, гаранции, че ще слушаме, а, виж, че ще изслушаме мнения, виждания, но от разни посоки да има плурали... много голям плурализъм. Това беше първото, което исках да отбележа. Второто е... Нещо, по което може да помислите, господин председател – за обхвата на нашата работа. Е, целта е да се намерят едни е, средносрочни структурни е, решения. Същевременно обаче ЕКОН работи по директиви, по които също са много важни за изработването на цялостната економическа визия. Тоест, ние трябва да работим в много тясно сътрудничество с тях. Това са краткосрочни и средносрочни решения. Е, е, Колеги, току-що. Колеги, трябва да е продължим само на английски, защото преводачите имат работа в друга зала. Така че тези, които искат да вземат думата, могат да продължат само на английски.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 Okay.